Dear colleagues, may I ask you... Уважаеми колеги, ще ви помоля да заемете местата си. Както знаете, сега провеждаме съвместно заседание заедно с комисията Либе. Ние ще гласуваме по два много важни законодателни акта – много ви моля, казва председателя, вземете местата си. Ще представим досиетата, които ще гласуваме, но преди това трябва да проверим дали работят устройствата за гласуване, дали имаме кворум. Ще помоля членовете без карти да ни уведомят но нека първо направим проверка. Ще ви помоля да използвате картите си за гласуване. Моля, гласувайте проверовачно. Wait, but... And поизчакаме. You adopted my proposal, which I don't... Ето, все едно сте приели предложение, за което дори не знаете. We should be 121 members. A quorum would be 31, and we are 69. Okay. So we have the quorum. Имаме необходимия кворум. Край на гласуването, което беше проверовачно. Thank you. So now we can... Благодаря. Сега нека преминем към самото гласуване. Има два много важни текста. Първият всъщност е свързан с един от големите успехи на парламента и сътрудничеството между двете комисии, което се оказа, както очаквахме, наистина много добро. Трябва да поздравим докладчиците Каринш и Саргентини е, за резултатите от тристранните разговори по директивата срещу прането на пари. Сега имаме е, вече окончателния текст, както и регистъра на собствениците бенефициери. Сега гласуваме това, което е документа на съвета от първо четене, чисто формално, но то е резултат от тристранните преговори. Затова нека гласуваме позицията на съвета на първо четене по директивата срещу изпирането на пари. Моля, гласувайте по именно гласуване. Gomez Gomez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 Сега нека да гласуваме текста относно информацията, придружаваща паричните преводи. Допълва предходния текст. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Нека поздравим докладчиците Каринш, Саргентини, Кърхъл, Петър Симон. С това изпълнихме процедурата и можем да закрием заседанието. Както виждате, това е завършека на две годишни преговори. Дълго продължиха, но приключиха. Продължаваме заседанието на Комисията по економически и парични въпроси в 2 часа и 15 минути с председател господин Маса. Благодаря ви.